Преди обаче да гласуването имам а, няколко кратки бележки. След това ще дам думата на Перванш. Разбира се, ако тя иска да вземе думата. А, първо, а, да кажа, че успяхме. Браво! Успяхме да стигнем до тук. И всъщност трябва да сме благодарни на много колеги от тази комисия. Разбира се, най-вече на Перванш Берес, но и на координаторите, на докладците в Сянка и на много други, които всъщност вложиха много допълнително време и труд. Ще благодарим също и на секретарията, не само на членовете на комисията, защото секретарията наистина работи много усилено. От работните документи документи, виждате какво се е случвало, всъщност виждате колко много документи има преди лятната почивка. Възнамеряваме да документираме цялата работа на нашата комисия и да публикуваме една книга за работата на комисията. Надяваме се това да стане до средата на юли, ако не успеем до средата, до края на юли и най-важните доклади ще бъдат включени там, другите бележки, които са важни, ще бъде нещо като компендиум с приложения. Надяваме се това да бъде много полезно. Ще има и DVD към него. Искаме също така да има снимки на членовете на нашата комисия, които да са включени. Така че след гласуването ще ви помоля да останете за 10 минути, защото сме поръчали да дойде фотографа на парламент. За съжаление, не можем да снимаме посетителите, макар че част от посетителите са много привлекателни, но трябва да кажа, че ще снимаме членовете на нашата комисия. А, не на последно място, преди гласуването по доклада в пленарна зала, моля за тишина, да преди гласуването на пленарно заседание, бихме искали да направим в Страсбург един малък прием нищо много тежко. Надявам се в сряда след обяд, около 5 часа, да можем да го направим. Става дума за сесията през юли. Във вторник е дебата за доклада, гласува се в сряда. Разбира се, нещата не са фиксирани във времето. Вие ще разберете посредством имейл, когато знаем точните часове. И сега госпожа Берес. Merci beaucoup, благодаря. Благодаря, господин председател. И аз като вас искам да благодаря на всички колеги, които допринесоха за тези 18 месеца работа при разработката на нашия втори доклад. Смятам, че с духа и силата на предложенията, които сме записали в доклада, ще имаме възможност да проведем едно добро гласуване. Не, смятам, че имам уверен, мога да имам увереност за това. Не е сега момента да повтаряме каквото сме говорили, а само да се подготвим за гласуването. И по този повод имам три кръга бележки. Първо, бих искала секретарята да не раздава текста, който ще се гласува, защото той трябва да бъде изчистен. И това трябва да стане преди края на седмицата, когато ще има едно заседание. Ще подобрим тук и там формулировките, без да изменяме съществото. Ще се разменят на някои места параграфи Просто едно изчистване на текста. Извинявам се, има още малко работа. В момента текста не е оптимален. Параграф 17 и 48. Там още не е, е достатъчно адаптирано това, върху което трябва да гласуваме. По параграф 17 ако видите текста на компромиса, раздаден ли е? Nous devons voter les paragraphes. Трябва да гласуваме параграф 17. И текстът, който имате, съдържа параграф БА и параграф 17. Което означава, Excusez-moi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 Значи 17Б всъщност не фигурира в никой от вашите списъци за гласуване. Така че трябва да вкараме един конкретно гласуване за 17Б. А по параграф 48А също ще трябва да гласуваме и параграф 48б. Non, mais dans les listes de vote, l'amendement 421 a été présenté comme un par... 421 първо изменение е представено като параграф 48б в нашия текст. Изменение 421 а в списъка за гласуване го няма. Затова моля да имайте предвид, че ако 48А се приема, ще бъде прието изменение 421. Ясно ли е? Не, Извинявайте, господин председател, не съм приключила. В списъка за гласуване, така както е раздаден на колегите. Накрая имаме молба за добавка на няколко изменения със съгласието на координаторите отделно. Има някои неща, които са абсолютно покрити и не смятам, че трябва да се слагат отново, ако гласуваме е, компромисите. Става дума за изменение 126, което се покрива в е, параграф 29d.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 параграф 27 С нов. После 421 изменение, покрито от изменение 48 б от параграф 48 б изменение 14 на Паскал Кофа, поне в първата си част е, се покрива от Параграф ДА нов. Voilà les remarques essentielles que je... Това са основните бележки, които исках да направя. И накрая едно бележка или наблюдение. Компромиса между параграф 20 и 21 за което благодаря много на Отмар Карас за неговото сътрудничество, което ни позволи да подобрим редакцията на текста и да постигнем една формулировка, която е удобна за всички. Но там се изгуби препратката към Г20. Затова искам да предложа един нов параграф 20, който гласи следното. Чета единствено средната част, по която изработихме днес компромис. Настоява за интеграция на институцията Бретън Луд и структура за глобално економическо управление, включително Г20 в системата на ООН. Uh, uh, Благодаря. Добре. Колеги, колеги, да реагирам на казаното от колегата Береш. Първо, езиковите бележки. Да, трябва да се редактира текста, за да имаме наистина един текст, който от езикова гледна точка, от гледна точка на английски език, звучи добре и не поставя никакви съмнения. Важно е също така обаче тези промени да бъдат само редакционни – Тоест, някой от колегите, който е англичанин или родния музик е английски, да предложи изменения, които всъщност само да променят формата, а по никакъв начин да не се изменя по същество текста. На второ място, що се отнася до 17б, ще гласуваме по този въпрос, да, защото той е част от пакета, така че тъй или иначе ще го гласуваме. Е, няма нужда да се занимаваме с тази тема. Сега, и така. Има два въпроса. Тези около 30 изменения, по които авторите са поискали от разделно гласуване в края на заседанието, та за тях Перванш заяви, че голяма част от тях са включени в нейния текст, в компромисните изменения по някакъв начин. За мен обаче не е проблем да гласуваме по тях, защото така или иначе гласуваме. Съвсем лесно ще минем през тях. С координаторите сме постигнали съгласие, също с представителите на политическите групи. И според мен Перванш те ще бъдат отхвърлени. Така че не виждам проблем. Единственото, което остава, всъщност, е дали параграфът, където говорим за Г20, да не бъде перефразиран и да говорим за звено за световно глобално управление. Според мен можем да го оставим така, както изглежда по-настоящем, защото в крайна сметка текста пред нас е резултат от много заседания между координатори, си в сянка, секретарията, така че знам, че имаше много дебати по този въпрос. Така че ще гласуваме. Нека да гласуваме сега. Кой е за това да гласуваме на базата на текста, който имаме пред себе си? Добре, мисля, че имаме ясно мнозинство. Затова ще гласуваме на базата на текста, който имаме пред себе си. Господин председател, разбирам, че всеки е готов да гласува, че има още много неща да се правят. Но ние приключваме работата на една комисия, която работи по кризата. И мястото на Г20 в този текст и въобще в е, контекста на кризата е много важен. Е, казвате, че има много преговори, много бяха договаряни тези елементи, но много бързо. И е, затова искам да се представи устно изменение на Отмар Карас. За мен това няма проблем. А ако не включиме това устно изменение, ще искаме е, глобално економическо управление в рамките на ООН, без да споменем Г20. За мен това е жалко. Отмар има думата. По отношение на коригендум 20, не може ли да запишем Г20? 20. Параграф 20. Коригендум 20. Аз нямам нищо против така да го запишем. Окей? Окей. Окей. Окей. Good. So, so colleagues. И така, колеги, Оля има думата. Опоменаването на Г20 остава ли в крайна сметка? Защото в този текст го няма. Well, if... Искам да зная дали се изключва или не. Добре. Моля за тишина. Ще го изчетем отново. Призовава за интегриране на Бреттън-Лудските институции, институция и глоб... структура за глобално економическо управление, включа... което включва Г-20 в системата на ООН. Now, at the end, at the end of your voting... В края на списъка ви за гласуване имате новият компромис за параграф 20. Той бе написан без да се записва Г20. Това е 14-та страница от списъка за гласуване. Председателят. Но е втора точка. Не, втора точка е от коригендума това. 20 точка от коригендума. Господин председателю, не искам сега да започвам с пръст да соча, но искам да кажа, че има хаос тук. Миналата седмица всичко спокойно бе обсъдено, имаше крайен срок за подаване на предложение за изменения. Направихме така, че секретарията да получи цялата информация от различните политически групи за това по какво ще гласуваме. След това имаше допълнителни компромиси, които постигнахме. Сега, нещо, което не е включено в списъка за гласуване, може ли да бъде предложено на, за гласуване на, в пленарна зала? Този параграф 20. Вместо да казваме Световен економически съвет за Г-20, това сега го включваме в списъка за гласуване и казахме, Г-20 трябва да бъдат доразвити, за да се превърнат в една институция за световно економическо управление в ООН. Това беше идеята, която всъщност обсъждахме, че по-нататъчното развитие на Г-20 към една структура за глобално управление в рамките на ООН е нещо, което ще запишем. Това не е включено а, в тази си форма. Ако искаме да имаме нов параграф, заедно можем да го включим като предложение за изменение в пленарна зала. То няма да промени смисъла на параграфа и единствения нерешен проблем тук е 17б нов, който липсва. И това трябва да бъде гласувано анблок. Всички други точки са включени в списъка за гласуване. Благодаря. So, also dann kommen wir jetzt endlich zur Abstimmung. Wir machen zunächst eine Probeabstimmung, um zu sehen, ob die Добре, в такъв случай нека да проверим дали работят картите ви за гласуване. И да видим дали е, всички групи имат точния брой е, гласуващи. Всички ли е, носят картите си? Хана Свобода не я носи. Добре, ще трябва да броим гласът ви. Отделно, край на гласуването, системата работи. Нека тогава да гласуваме с вдигане на ръка и когато има затруднение при гласуването да преминаваме към електронна проверка. И така, първо анблок, компромисен пакет без определени абзаци, 5.1а, нов, коригендум и новия 20 абзац за. Gibt's, äh, gibt's äh, Gegenstimmen? Gibt's Enthaltungen? Ist nicht der Fall. So. Против? Въздържали се? Един въздържал се. Компромисен параграф 4 за. Против? Въздържали се? Компромисен параграф 8 за, против, въздържали се, приема се. 9Б нов за, против, въздържали се, приема се. 13 абзац компромисен за. По първата част разделно гласуване, препоръчено от АЛДЕ по първата за, против,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 16 dagegen angenommen. Vierter Teil, der auf dem, sitzt sich auf den letzten. 24 за, 16 против. Четвърта част, последното изречение за, против, въздържали се. Нека да направим отново електронна проверка. 25 dafür. 25 dafür, 15 dagegen. Angenommen. Letzter Teil dafür. Приема се. По последната част за, против, въздържали се, приема се. 19 точка. По първата част. Без думата свободен за, против, въздържали се, приема се по втората част за, против, въздържали се, приема се. 21 точка с корекция, по която ще гласуваме първо. Идентична с четвъртата част в списъка за гласуване призовава страните от Г20 да при ЕМА, политики за координиране и така нататък. its role in the economic and financial surveillance of its members with a view to setting up a credible safety net to combat global imbalances. Wer ist dafür? Край цитата. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 24 на 17 гласа. Приема се. 29 Д. На две части отново. По първата за. Против. Въздържали се. Приема се по втората за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 34, част 4 за, против, приема се. 4C нов за, против, въздържали се, приема се. 37 точка за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 37А ново за разделено на, две част, на три части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, приема се. По третата за, против, въздържали се, приема се. 37а за, против, въздържали се. Приема се 38 компромис на две части за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 16 dafür, 21 dagegen. 21 dagegen abgelehnt. 16 за, 21 против. Отхвърля се компромисно изменение 21 на две части по първата. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Отхвърля се. По втората част. Альтернативните предложения на НП против. Въздържали се, приема се. Втората за перванш. Просто да кажа, господин председател, че тъй като гласувахме по е, альтернативния текст на НП по първата част на точка 41, трябва да коригираме списъка за гласуване. Така че 41А нов да отпадне, тъй като е идентичен. Може ли да се направи тази промяна? Говориш за 41А или за 41? Първанш. За 41А нов. Този компромис отпада. Господин председател, това не означава, че не можем да гласуваме по втората част на точка 41. Господин председател, сега трябва да гласуваме по втората част на 41 точка. Председателят, значи сега гласуваме по втората част на 41, така ли? Да, отново има разделни гласувания там. Добре, казва председателят. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Във втората част думата mandatory. Кой е за думата mandatory? За. против, въздържали се, отхвърля се. По третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. За тези думи, против, въздържали се, приема се. 41А отпада, 42. По първата част. Против, въздържали се, приема се. По втората. Против, въздържали се, приема се. 43. Против, въздържали се, приема се. 43Б. Първа част. Против. Въздържали се. Приема се.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 за против въздържали се приема се 51Б. За против въздържали се приема се 52. Заедно с 56 за. Против въздържали се приема се 57. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 на 17 гласа приема се. Втората част отпада. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 на две части за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. 59а за, против, въздържали се, приема се. 59б за, против, въздържали се, приема се. 62а Тук има корекция, едно ново предложение. Първо гласуваме по корекцията. Тя ви е раздадена. Гласуваме първо по нея за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че останалите варианти отпадат. И така, Стигаме до мотив FB в преамбила за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Мисля, че е прието, но все пак. Проверяваме по FB. Край на гласуването. 24 на 14 гласа приема се.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 Нека да й дадем думата. Искам да помоля да не се гласува изменение 126, 127, 313, 421 и 14. Защото те ясно се покриват. Изменение 126 е в параграф 29д, който току-що приехме. Не е нужно да си повтаряме два пъти думите, за да ни чуят е, добре. Покрити са тези неща от вече прияти изменения. Um Нека да се обърна към координаторите на политическите групи да изразят позицията на групите. По 127 пълчити с коя е политическата група? 126 е глау. 126 и 127, нали така? 126. Добре, в такъв случай първа можем да пропуснем гласуването по тези точки. Щом настояваш за това. 313 Маргайо. Мар. Съгласен ли си да не гласуваме по 313? Микрофон, моля. Щом е необходимо, добре. След това Серджо Кофарати. Съгласна съм да не гласуваме по 421. Паскал 14. Не гласуваме. Добре, тогава гласуваме всичко останало заедно. 304 първата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля с 305 за. Против. Въздържали се. Гласуването на блок се отхвърля 36 е, е, за, против. Отхвърля се 45 за, против. 74 за, против. Отхвърля се 19 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 124 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 125 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 127 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 252 извинете за против въздържали се отхвърля се, 274 за против въздържали се отхвърля се, 275 за против въздържали се отхвърля се, 300 за против въздържали се отхвърля се 313 за против въздържали се отхвърля се 314 67 395 за против въздържали се отхвърля се 396 за против въздържали се отхвърля се 397 за против въздържали се отхвърля се, 398 за против въздържали се отхвърля се, 403 за против въздържали се отхвърля се, 406 за против въздържали се отхвърля се, 321 и 426 за против въздържали се отхвърля се, 1 за против въздържали се отхвърля се, 2 за против въздържали се отхвърля се, 9 за против въздържали се отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Über gesamten Bericht, den stimmen wir elektronisch ab. Die Stimmabgabe ist möglich. И сега можете да гласувате. Електронно всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването 3. 31 гласа са, 9 гласа против, 2 въздържали се. И Хана Свобода включваме. Значи 2 въздържали се, 32 против, 9, 32 за, 9 против. Е, това е краят на гласуването. Поздравления, Перванш. Мнозинството беше голямо. Uh, Благодаря. Искам да отдам дълживото на докладчика. Тя работи много усърдно. Ние подкрепихме доклада но трябва да призная, параграф 57 не ни улесни живота. Защото, според мен, в момента няма място да се дискутира подобна формулировка. Така или иначе, гласувахме, но този, тази дискусия ще продължи и в пленарна зала. Господин председател. Това е господин Карас. Искам да благодаря на всички, които ни позволиха да стигнем до тези компромиси след година и половина работа. Това е основна предпоставка за работата в комисиите. И не бива никога да изпускаме от поглед бъдещето. Някои от предложенията едва ли ще могат да бъдат изпълнени в близкото бъдеще, но все пак трябва да говориме в тази посока или да се отправим в тази посока. Ние в момента се е, нуждаем от дългосрочен поглед и има трудности и с бюджета в комисията. Шуре направихме така, че бюджета да бъде подходящ. И сега, във връзка с темата Валутен съюз и економически съюз, трябва да работим в духа на казаното от нашата група в доклада, да не бъдем тесногради, да, да не оставаме само с политически боричкания, а да търсиме интеграция. Имаше различни мнения, но ние имаме за задължение да обръщаме поглед към бъдещето, а не само да отчитаме ежедневни политически ангажименти. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да благодаря първо на Перванш за отличната и работа. След това искам да благодаря на колегите координатори. И смятам, че резултата, който отбелязваме днес, е изключително значим. Стигнахме до това решение също така и благодарение на нашия председател. Благодаря ви и на вас и на вашите сътрудници. Това, което много искам да подчертая всъщност е приемствеността. Приемствеността в структурата, в идеите, в предложенията, които направихме. Имам предвид средносрочния доклад и заключителния доклад. Приемствеността между двете. Всъщност видяхме едно естествено продължение на едни идеи, които се родиха преди около две години и след това стигнахме до едно заключително предложение на колегата Береш, което би било изключително полезно за работата на всички други парламентарни комисии, които ще трябва, разбира се, в обвързащи норми да превърне всички неща, които са записани в този доклад. Освен това, трябва да заявя, че когато се дефинират различни компромиси на базата на предложени изменения, по принцип компромисите биват приемливи, когато всеки един от нас отстъпи малко от идеята си и приеме нещо от една нова формулировка, която по един оптимален начин синтетизира в себе си извършената работата. Компромисът не е негативна дума. Е, особено ако подхождаш към а, този компромис като един опит да постигнеш една нова идея, една стъпка напред а, в сравнение с тази, от която си тръгнал. А, извършихме много добра работа в други комисии. Разбира се, ще можем да продължим идеите на този доклад и да развием а, критериите, които всъщност а, вдъхновиха доклада на Перванш. Смятам обаче, че това е изключително интересен доклад, защото всички работихме изключително решимо и най-вече изключително внимателно, за да постигнем един деликатен баланс между политическите интереси на всички. Благодаря ви. Е, Сержо Коферати. Ich möchte zum Schluss nur noch einen kurzen... Благодаря на Серджо Коферати. И в заключение, ако мога да коментирам един коментар и едно пожелание. Първо пожеланието. Ние влизаме в различни дискусии с националните парламенти, с представители на националните държави и те всички ни показват, че има растящи критики към Европейския съюз, но от друга страна има и желание европейският проект да се увенчае с успех. И ние тук, които участваме в този проект, които участваме в тази група, ще можем с доклада, който изготвихме, да се явим като посланници на народите, които представляваме, да се изправим пред други страни член... и да се опитаме и да привлечем гражданите на наша страна, защото ако нямаме подкрепа на гражданите, голяма част от нещата, които говорим, не могат да се случат. А като говорим за скептицизъм в е, момента, много хора считат, че когато считат, че Европа е стигнала до затънена улица, трябва да проявим смелост, да не се колебаем. Бившия канцлер на Германия Геншер познат на мнозина от вас. Той имаше голям принос и за Европа, за Еврото, за европейските дела. Написа една статия преди няколко седмици под заглавие Имаме нужда от повече Европа. И именно това е посланието на нашия доклад. Имаме нужда от повече Европа, точно както казва и Хантитри Геншер в своята стадия. Той в е, съкратена форма излага идеи, които ние развиваме в нашия доклад. Затова нека да не бъдем обезкуражени от това, че ще ни казват, че искате прекалено много – ние не сме законодателна комисия, така че не трябва да излизаме с предложения, които да могат да бъдат приложени още следващата седмица. И имаше смисъл да опитаме да вкараме няколко смели изявления в нашия доклад и много се радвам, че успяхме. Както казах, компромисът си е компромис. Никой няма да е 100% щастлив, но е, това е добре за всички, защото всеки намира по нещо от себе си в този компромис. Сега благодаря и се пригответе за снимката. Коте, Колеги, Перванш като докладчик има право да произнесе няколко заключителни думи. Перванш, моля. Господин председател, аз считам, че важността на работата на всички, приноса на всички не е предмет на измерване, но искам лично да благодаря на всички. Първо, на вас, господин председател, на координаторите, на докладчиците в Сянка, за духът, в който работихме през втората част на нашата работа. Когато започнахме, никой всъщност не си даваше ясна сметка колко дълбока е кризата, в която изпадаме. А в края на нашата работа всички разбрахме и усетихме колко силни са и политическите измерения на кризата. И бяхме напълно наясно, че ние като парламентаристи трябва да бъдем мобилизирани, за да продължим а, работата на създателите на Европейския съюз. На базата на нашата работа бе създадена и един веб документ. Имаше и не най-светли неща в тая работа и положителна. Коментираше се, може ли тези неща да се подемат от работата на съвета и комисията. В първия доклад ние формулирахме една рамка, от която Европа трябва да се опитва да излезе от кризата, а сега вече формулираме и средствата – без да променяме стратегията, която сме разработили и без да засягаме мандата на другите комисии. Но и аз поделям с вас убеждението, господин председател, че трябва да се обърнем сега към гражданите, за да може тези предложения да станат реалност, да избягаме от популизма и от национализма, което означава, че нашия доклад е обърнат в служба на гражданите, в полза на една Европа, която е в служба на гражданите, а не в служба на финансовите пазари. Това е основното послание на нашия доклад. Сега, три години почти след кризата, нашите граждани имат чувство, че много малко се е променило. И единствено възползвали се от кризата са финансовите пазари, а не гражданите. Виждаме как растат цените на енергията. Гражданите също виждат какво се случва с фактурите им за парно, за транспорт, какво се случва с работните им места. Именно на базата на нашия доклад трябва да изпратим послания и да търсим прилагане идеите на практика. Благодаря, благодаря на всички, че ни дадохте възможност да приключим плодотворно тази една година и половина работа. Ah, äh, Колеги, току-що разбрах, че фотографа си тръгнал. Имал и друг ангажимент. Смятам, че ще намерим и в Страсбург възможност да направим снимка.